Welcome to everybody. We can start today. We have a very crowded day with... Uh, на всички, нека да започнем а, с гласуването, защото ни чака и изслушване с госпожа Ирина Бокова и после ще трябва да обсъдим а, делегациите за европейските столици на културата. Продължавам на италиански. Господин Мауро ми, ме помоли да му дам малко време да си вземе картата, но нека първо да ви помоля да приемем а, решенията на заседанието на координаторите от нощи. Ако не ви представлява проблем, можем да преминем към гласуването. Започвам без него. Надявам се, че той ще дойде. Започваме. Първо,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 Гласуваме цялата резолюция. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 4 против, 1 въздържал се. Един въздържал се, 4 против. Поздравления! Сега продължаваме. Е, И така, становище на Ангел Джамбаски за превенцията на радикализацията в Европейския съюз, външната политика на Европейския съюз. И така започваме.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 на края на страницата за против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. А, искате да гласуваме електронно това изменение? Гласувайте. Край на гласуването. Не работи? Добре. Нека отново да го гласуваме. Двадесет и четири. Гласували 14 за, 9 против, приема се. И така, компромис 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение а, 31 за. А, извинявайте, поправя се ораторката. Разделно гласуване, пожелание на НП за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Това е 21 изменение. По втората част искаме да, искате да гласуваме. Гласуваме. Край на гласуването. Равенство, значи се отхвърля. 12 на 12. Двадесет и пет. За. Против. Държали се. Приема се. Устно изменение 5. За. Против. Държали се. Приема се. Устно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 29 изменение за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то, не, 42-ро го правя се ораторката. За, против, въздържали се, приема се. Бих желала да го проверим. Не беше ясно. Моля, гласувайте електронно. 42 изменение гласуваме. Край на гласуването. Пак равенство. Отхвърля се. И така 40 за, против, въздържали се, приема се. Мици 43 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-то за против. Държали се. Отхвърля се. 51 за против. Въздържали се. Приема се. Не, поправя се председателката. Не, нека да го гласуваме електронно. 51. Моля, гласувайте. 51 гласуваме. За друго ли си мислите, че гласувам? Не, 51 гласуваме. Проверяваме 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение надолу на страницата за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. По 60-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. За, против, съдържали се, приема се. Изменение 68 за. Моля за тишина. Моля за тишина в залата. 68 за против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 е отеглено 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 изменение не, 71. А, не, 70 пак се поправя ораторката. 70 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. 70-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваме електронно 70-то изменение. Край на гласуването.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 сега крайното гласуване по текста. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И така, 22 за, 2 против, 1 въздържали се. Докладът се приема. Поздравление за колегата Джамбаски. Това е първият му доклад. Поздравления. И сега докладът на Фернандо Мауро Барандиеран. Ролята на Европейския съюз в ООН. И изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромис едно на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 на следващата страница на Джамбаски за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, съдържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за,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 И крайно гласуване по текста. Моля, гласувайте. Everybody voted? Everybody voted? No. Is vote is closed? А, всички ли гласуваха? 20 за, 4 против и двама въздържали се. Поздравление за Фернандо Маура Барандиаран. И последно дният. No, no, sorry. Ok, ok, ok. Allora, sorry, grazie. Thank you for the sec- Благодаря на секретарията за помощта, както и на докладчиците Сянка за подкрепата. Възползвам се, в това, че а, госпожа Бокова още не е тук, тя ще дойде а, всеки момент. И сега ще дам думата на докладчика по а, преговорите за телекомуникациите. Петра е тук, нали? Това е точка 11. А, информация за а, трилога за телекомуникациите. И давам думата на Петра, заповядайте. Благодаря. Много ви моля за спокойствие и тишина в залата. Да, благодаря ви. И така, благодаря и аз, госпожо председател. Бих искала да ви информирам за резултата от тристранните срещи по единия пазар на телекомуникациите. Малко преди края на а, латвийското председателство бе взето решение по този въпрос. А, ще повторя малко част от информацията, тъй като имаме и нови членове. А, член 43 е, плюс от правилника ни дава възможност да участваме е, с консултативни функции в тристранните срещи с съвета. И тъй като бях е, докладчик по темата, имах така съмнителното удоволствие още на 29 юни, малко преди края на латвийското председателство, да участвам в едно многочислено заседание по последните членове на регламента. Латвийското председателство всъщност не прояви голяма готовност за постигане на компромис, но не бива да съм несправедлива. Не бе виновно латвийското председателство, а всъщност сложната ситуация в съвета. Докладчикът на парламента Де Кастио бе отчаян. На практика стигнахме до границите на възможното. Заседавахме до среднощ и след това прекъснахме обсъждането на отделните членове. Решихме, че по съображението от преамбюла трябва да проведем отделно заседание. По това време, в крайна сметка, имаше доста неясноти, но въпреки всичко смятахме, че надявахме се, че чрез преамбюла ще можем да изясним тези е, неясни моменти. След това обаче е, латвийското председателство е, проточи заседанието. Уж трябваше да се проведе техническо заседание, а всъщност 6 часа заседавахме и това на практика ни лиши от надеждата, че чрез преембюла бихме могли да изясним и корпуса на регламента. Надеждите ни не бяха оправдани. Точно в момента всъщност е, съвета забавя нещата, тъй като юристите, лингвисти е, имат е, проблеми с преводите на текстовете. Очевидно ще се наложи допълнителна среща, за да се изяснят правните аспекти, които до този момент все още не са уточнени най-късно в края на октомври ще трябва да се намери решение по тези въпроси, тъй като отмяната на роуминга, е, това е всъщност е, централната тема във втората част на регламента, ще трябва вече да влезе в сила. Е, така че ние нямаме време, не можем да се бавим повече, няма да спазим сроковете, които сами сме поставили. Има и един въпрос, който е свързан с неутралността на мрежата. В нашата комисия ние поехме отговорността именно за тези въпроси и това бе и наша цел да постигнем е, неутралност на мрежата. Но трябва преди това да кажа, че целият пакет се състои от е, три основни части. Отмяна на роминга, е, промяна в е, политиката по частотите и трета част неутралност на мрежата. По отношение на политиката на частотите изобщо не са водени преговори, тъй като съветът просто отказва да говори по темата координиране на политиката по отношение на честотите. Така че господин Етенгер междувременно вече заяви, че очевидно ще се започне отново е, опит най-малкото за е, обсъждане на въпроса политики на честоти и се надяваме, че при втория опит е, ще имаме повече успех. И така, стигнах до неутралността на мрежата. Смятахме, че е, и тук неясните моменти ще се обяснат чрез съображенията в е, преамбюла, но е, очевидно е, не успяхме да постигнем е, е, желаното. Тук в нашата комисия по култура, когато гласувахме, е, съвсем ясно се е, произнесохме по член 2 неутралност на мрежата. Съветът обаче не е готов да приеме една толкова ясна и точна дефиниция. Във всеки случай, най-малкото успяхме е, е, по някакъв начин да включим координирането в член 3, т.е. става дума за събиране на данни, е, за обработка на данните на равноправна основна. За съжаление, е, темата след това се прокарва в много ограничени е, рамки. Е, във връзка с управлението на системите се допуска и блокиране на данните. Това бе във всеки случай така в противоречие с нашето решение тук в Комисията по култура, ние решихме, че едно такова блокиране на данните може да бъде допуснато само в много ограничени размери. Така че е, възможно е да кажем е, менеджерите по хардуера да допуснат едно такова ограничение на потока от данни, само в е, определени случаи, когато, да кажем, е, техниката не позволява обработка на целия поток от данни. Е, понятията са все още неоточнени. Когато говорим за претоварване на мрежата, естествено трябва да имаме предвид, че това понятие може да се тълкува много широко и тогава операторите на интернет, е, така да се каже, да използват е, неоточненото понятие, за да импендинг наистина е нещо, което ни смущава и смятаме, че е, дава възможност за едно твърде солидно ограничаване на движението на данните и ползването на интернета. Това е недопустимо. Едно ограничение в този смисъл е възможно само когато критериите са съвсем ясни. Не само когато има заплаха, да кажем, от претоварване на мрежата, когато това претоварване вече е установено по един безспорен начин. Тогава ще можем действително да ползваме понятието и да блокираме данните. Ние бяхме склонни да ограничим използването на специалните е, е, услуги, е, когато те безусловно са необходими, за да се осигури едно по-високо качество на услугата, влиятелните оператори всъщност не би трябвало да имат възможност само на базата на това, че имат по-голям дял от пазара да налагат всичко така че е, по тази причина ние смятахме, че специалните услуги трябва да се е, е ограничат. Но ето, че на практика сега в момента има едни текстове, които е, в регламента, които дават възможност е, навсякъде да прилагате така наречените специални услуги. Ето, е, от тук отново има. Е, неконкретен текст. Трябваше да конкретизираме нещата уж в преамбюла. Съвета обаче по никакъв начин не искаше да приеме конкретизиране и уточняване на е, обхвата на специалните услуги. В момента комисарят Етингер ни обеща, и то в едно последно интервю преди няколко дни, че съвместно с националните регулатори ще е, намери начин за е, рестриктивно допускане, така да се каже, на специалните услуги. Но е, при всички положения все още няма законова база за е, това ограничаване на специалните услуги. А това според мен би бил по-добрия вариант. Ние в регламента да включим именно това ограничаване на специалните услуги защото законът винаги е, е, е основа и за действията на операторите. От тук страхувам се, че само е, възоснова на едно споразумение с националните регулатори, така както господин Айтингер обещава, няма да има голяма полза, защото ще има непрекъснато правни спорове, ще има възможности за ограничаване на достъпа до интернет, но да, виждам, че комисарят се опитва по някакъв начин да не ограничава достъпа и свободата в интернет, но очевидно само по линия на един регламент можем да го направим по надежден начин. Освен това, се предвиждат различни класове услуги или категории услуги, но Нещата все още не са уточнени. Възможно е в е, интернет е, е, съвсем законно да се играе на различни хазартни игри онлайн, да се телефонира безплатно онлайн. Не знае дали по този начин няма да всъщност да се стигне и до опити за злоупотреба и фалшификация. Тук при всички положения би трябвало да изходим от принципа за еднакво третиране на всички данни. При всички положения това трябва да стане част от отделните текстове в корпуса на регламента. И така нареченото zero waiting, е, това е възможността операторите да ни казват предлагаме ви една специална услуга, да кажем Spotify, и същевременно няма да в цената за тази услуга да се включва, да кажем, обема от данни, който ти си поискал по силата на твоя абонамент. Тъй като нямаше дискусия по тези въпроси по това време, и е, нямаше и е, мандат за парламента, е, ние не обсъдихме нещата като че ли до край. Е, решихме, че трябва всъщност да забраним е, тази е, форма, е, която би могла да доведе до е, деформиране на е, е, условията за е, конкуренция, т.е. въвеждане на нелоялна конкуренция, е, незаконно ползване на музикални източници в интернет. Смятахме, че по този начин операторите на практика ще могат е, е, да заобикалят е, принципите и законите, които сме приели на европейско равнище. И затова накрая казахме, нямаме мандат по този въпрос, затова просто изключваме тази тема. Но ето, че комисията в момента обръща нещата с главата надолу и на практика иска отново да въведе тази възможност, която ние отрекохме и решихме, че е опасна и вредна. По тази причина решихме, че просто ще елиминираме този въпрос, няма да го включваме в регламента и този опит на комисията сега отново да ни наложи своите виждания по този въпрос, според мен заслужава една съвсем категорична и ясна реакция от страна на парламента. Ние трябва да обявим официално, че сме против. Ако вие е, въведете Zero Rating, защо тогава е, искате да забраните DigiConnect и други е, подобни платформи? няма логика. Така че аз бих казала, че трябва да се реагира. Категорично. Съдържанието в интернет, това е всъщност в центъра на вниманието и ние трябва да го опазим. Винаги сме предупреждавали, че чрез определени е, текстове всъщност отваряме вратичката към навлизане на забранено и нежелано съдържание в интернет, но за съжаление не винаги ни се обръща внимание. Е, нашите упреци, нашите контраргументи не се оценяват е, е, сериозно. Трябва при всички положения да защитим многообразието в интернет но, както ви казах, от гледна точка на желанието да запазим многообразието в съдържанието на интернет и също времено да се предотвратят апетите за злоупотреби именно с това съдържание, регламентът не е добър и би трябвало всъщност да бъде преработен. Неутралността на мрежата е нещо много важно но а, а, държавите членки а, е, ще трябва да вземат решение. А, е, факта, че националните регулатори ще имат е, възможност да действат на основата на регламента, но същевременно в рамките на определени ограничения. Тоест този рестриктивен подход в момента, не ме, който комисията обещава, не ме задоволява и факта, че е, се включва отново това блокиране на данни, което е, ние не приехме, е, а пък съвета отново го връща и дори добавя допълнителни мерки във връзка с защитата на младите хора, на децата и младежите това, е, че ние е, защитаваме естествено правата на младежите и децата, включително и в интернет и в рамките на телекомуникациите е, е висша повеля за нас, но не този регламент именно трябва да защити интересите и правата на деца и младежи. да се включи неутралността на мрежата в регламента чрез някакви допълнителни споразумения с национални регулатори е едно, друго е да вкараш съответните текстове в регламента, така че те да бъдат правно задължителни за всички. Благодаря, Петра. Много детайлен бе този анализ и си давам добре сметка колко много работа е извършена. Оценяваме твоите усилия. Сега ще обобща нещата така. Всъщност има, така да се каже, някои теми, по които сме успяли да а, наложим нашето виждане и също времено в други а, сфери и по други въпроси не можем да сме доволни от резултата. Темата конкуренция, конкурентоспособност е изключително важна за нас. А, все още се поставя въпроса струва ли се наистина точно тук в този регламент да включваме защитата на децата, младежите. Аз лично смятам, че най-малкото бихме могли да обсъдим тези въпроси. Кои са именно тези интереси и права на децата, които биха могли да бъдат засегнати чрез съответните текстове. И така, ако има изказвания по темата, сега е възможно времето да вземете думата. Аз ще ви напусна за малко, за да посрещна госпожа Бокова. Благодаря на а, нашата колежка, която а, е работила много усилено, работила е добре, работила е прецизно. И то а, през цялата година тя трябваше да работи и по самото становище, и по всички допълнителни е, е, дейности, свързани с е, воденето на тристранните срещи. Много важна е темата отмяна на роминга. А също и сигурността и неутралността на мрежата – би трябвало да гарантираме една такава мрежа, която да може да а, е, отговаря и на изискванията по отношение на интернет съдържанието, от гледна точка и на а, е, образователните а, е, цели а, и а, на предоставянето на колкото е възможно повече знания а, за младите хора. А, бих предложил ние да подкрепим нашия докладчик в неговите усилия. Благодаря. Госпожа Трупъл. Да, благодаря на Петра за политическата оценка на основните теми. Всъщност, частта за роминга и отмяната на роминга и предлагането на специалните услуги са основните политически моменти тук. В повечето случаи хората подкрепят регламента, имам предвид колегите в парламента, защото става дума за отмяна на роминга. Също времено, когато говорим за специализирани услуги и за неутралност на мрежата, наистина имаме трудности, защото просто е трудно и да се намери точно на дефиниция на тези понятия. Аз самата, колкото и да ми се иска да отпадне роминга, всъщност гласувах против регламента, но колегите се подведоха именно по отпадането на роминга. Нека да помислим за това е, какво ще е отражението на този регламент? Как той ще въздейства върху парки, е, практиката? Как ще се е, така, изместят условията на пазара и съответно това ще се отрази и на конкуренцията? когато става дума за а, пакети данни, тези специализирани услуги на практика се предвижда да не се заплащат, да се включват безплатно в пакетите. Това трябва да се има предвид. Отново докладчика. Да, няколко думи а, по това как бихме могли да подходим към решаването на въпроса. А, Хелга Тръфел вече говори за това, че от самото начало се намираме в сложна ситуация, тъй като нещата са свързани. От една страна роуминга, от друга страна неутралността на мрежата и специализираните услуги. Ние знаем, че всички тук в парламента желаем да отпадне роуминга и че това е, така да се каже, повелята днес, това е желанието и на гражданите. Но нека да помислим за това как точно при едно окончателно крайно гласуване можем да разделим двете части от пакето роминга, да остане, а пък да махнем, така да се каже, останалите части, които не са ясни и не ни задоволяват. Не можем обаче, за момента не го постигаме. Имаме един общ пакет и можем да кажем или да, или не. Такава е процедурата и, и не знаем крайна сметка какъв ще бъде крайния резултат. Аз е, направих нещо като междинен преглед и отчет за постигнатото до сега. Информирах ви максимално точно и предполагам, че всеки от вас вече в крайна сметка ще е, може сам да вземе за себе си решението дали да се откажем от роминга и по този начин да се откажем и от едно лошо и неправилно решение по отношение на мрежата и специализираните услуги или да приемем роминга и да приемем и другите опасности. Трудно е решението Страхувам се, че просто няма да намерим мнозинство в парламента, което да подкрепи нашето решение да се откажем от целия пакет и да го отхвърлим. Защото по този начин няма да отменим роуминга, няма да махнем таксите за роминг, а това е нежелателно. И така, Хубаво би било още веднъж да напомня за становището за цифровия е, единен пазар. Е, е, ще можем и там отново да е, посочим, че не сме готови да приемем е, всичко, е, това, което се предлага в рамките на пакета. Е, и да видим в крайна сметка какво ще се случи и как точно ще продължат поне официалните изказвания от страна на комисията. Благодаря ви. Ние действително имаме възможност сега да отхвърлим целият пакет но така ще елиминираме роуминга и на практика ще се откажем от всички тези усилия, които в продължение на години сме полагали, именно за да отпадне а, роуминг, да отпаднат таксите за роуминг. Искаме да запазим естествено и нашите принципи по отношение на интернет. Въпросът е как точно по пътя на компромисите да постигнем едно задоволително крайно решение. Интернет е в крайна сметка тясно свързан с неутралността на мрежата. Е, ще е, проучим документа и а, би трябвало да го приемем в крайна сметка а, по пътя на компромисните предложения а, по текстовете, които ни притесняват, а регламента, който ще се приеме, вече ще бъде основа и за по-нататъчни действия в тази посока. И така, има ли други изказвания? тогава ще имаме няколко свободни минути. 5 до 10 минути. Точно до 10 часа, когато очакваме госпожа Бокова. Кратко прекъсване. And now... Добре дошли на всички. Много ви моля, седнете, заемете местата си, защото започваме нашата работа. За мен е огромно удоволствие да открия този специален ден. Имаме честа сред нас да е госпожа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО. Започваме нашият семинар. Имам, имаме една много важна инициатива. Доклад, който подготвяме, доклад за културното разнообразие и насърчаване на културните ценности. Наш докладчик е Джули Уорд и се радвам, че имаме възможност да обсъдиме тези проблеми с нашия специален гост, госпожа Бокова. Бих искала също така след това да разгледаме и три различни аспекти на културата с професор Шамбек от Фрайбург господин Фанраел от Международната асоциация за културно образование, като и с нашите двама архитекти и дизайнери. А сега ще продължа на италянски. В името на културното разнообразие, защото това е моят матерен език. Скъпа госпожо Ирина Бокова, за мен е удоволствие и чест за мен и за всички колеги от Комисията на, за култура за това, че участвате в нашето заседание. Това е един много важен проблем, който в момента обсъждаме. Ролята на културното разнообразие, ролята на образованието за взаимното разбиране, за ам, мирното съвместно съществуване. Това са проблеми, които не касаят само Комисията по културата. Това са теми, които са залегнали във всички политики на Европейския съюз. ЮНЕСКО бе създадено преди 70 години, бе приета и конвенция за културното наследство, културното разнообразие. Надявам се, че от днес нататък ще имаме още по-тясно сътрудничество по тези теми. Бих искала да, да спомена едно трагическо, трагично събитие, свързано с а, културното разнообразие. Ком, ком, Конвенцията за културното разнообразие бе прието през 2001 година, два дни след унищожаване на културно средище в Афганистан, а след това бе унищожена и Палмира. Повече от 10 години по-късно ние трябва да преповториме ценностите, които са залегнали в тази конвенция, защото конфликтите са все по-радикални в Близкия изток, но и в Европа. И в Европа се целят културни средища, човешки животи, културни средища, културното наследство са мишена на тероризма те искат да заличат мирното съвместно съществуване, но те искат също така да унищожат и бъдещето на цели поколения. И не случайно, че днес госпожа Могарини е в комисията Либе, където се обсъждат а, хуманитарната криза и а, бежанските а, потоци. Разбира се, решения трябва да бъдат взети, но тук става дума за права на човека, става дума за възможност за приемане и интегриране, защото това ще бъде основно за образа на Европейския съюз. За съжаление, съвета и комисията съвета не бе на висотата на решенията на парламента и комисията. Целта е да вземеме превентивни мерки срещу всички опити за разруха на културата в света. Благодаря Ирина Бокова за вашия, за вашето активно участие, вашата активна работа в защита на културното наследство. ще, се, ще, ще вземеме и допълнителни мерки срещу незаконната търговия с антики от Ирак и Сирия. През е, пролетта приехме резолюция на тази тема. Ние поехме ангажимент, ангажимент, който е, е подобен на вашия. И се надявам, че през есента ще бъде създаден Task Force защита на културното наследство. Ние обсъдихме проблемите свързани с а, унищожаване на културното наследство и ги обявихме като а, военни престъпления, като а, унищожаване на а, хуманното у нас. Ние сме, ние сме изправени пред а, много предизвикателства, пред а, миграционни вълни. Защитата на културното наследство ще играе стратегическа роля за интегрирането на всички. Надявам се, че е, ще бъдат взети решения и по повод на новата културна дипломация ще, бъде създад... ще бъдат създадени нови партньорства. Без е, културни, образователни компоненти нашите политики няма да бъдат увенчани с успех в училищата, в университетите, обаче за съжаление сме свидетели на ксенофобия, на расизъм, на отхвърляне на, чужде, на чуждото. Е, млади, младите са уязвими, особено когато нямат е, достатъчно културни репери. Е, така че комисията Либеш ще приеме доклад, който ще бъде допълнен от нас, но бихме искали също така да помогнем и на колегата Джули Уорд в изработването на нейния доклад. Защитата на културното наследство е етично задължение на всеки. Никой не може да се крие зад културното разнообразие, обаче за да нарушава или потъпква човешките права. И в заключение бих искал да, да кажа, че и се надявам, че това може да бъде оформено като предложение. Знаете, че ще има година на културното наследство и аз бих предложила а, а, тази година да бъде посветена на господин Аласат, археолога, който бе убит в Палмира, защото за това име се крият всички ценности, които се опитват да бъдат потъпкани. Господин благодаря, госпожо председател, дами и господа, членове на Европейския парламент. За мен е чест и удоволствие да участвам в работата на вашата комисия. Бих искала да ви благодаря, госпожо председател, госпожо Силвия Коста, за това, че ме поканихте и за това, че работите неуморно за културното наследство и културата този ден на обмен на мнение също така възможност да подчертаеме връзките, които е, сближават и свързват ЮНЕСКО и Европейския съюз. Нашите две организации бяха създадени за да съградат мира. И Европейския съюз е пример за блестящ успех, е, особено в тези смутни времена. Нашите две организации споделят е, е, визия за мир, културно разнообразие, които почиват на взаимното разбиране на разликите на взаимното приемане на различията. Девиза на Европейския съюз е един и в разнообразието. И тази позиция бе преповторена преди 10 години с приемането през 2005 година на конвенцията на ЮНЕСКО за чиято е, и Европейския съюз е страна по тази конвенция. Тази конвенция почива на е, декла... универсалната декларация на ЮНЕСКО за културното разнообразие, ви го споменахте, госпожо председател. Тези, тези инструменти са основни инструменти, с които работи ЮНЕСКО за защита на човешките права и създаване на едно всеобщо гражданство в този смутен свят. Ние трябва да да се изправиме пред предизвикателствата, които разтърсват Европа и останалия свят. Културното прочистване в Близкия изток, идентитарните смущения, които са характерни за целия свят. Не е случайно, че противниците на, на човешките права се се опитват да разрушат културното разнообразие. Те искат да унищожат програмирано културното е, разнообразие. Това е в е, също центъра на кризата в Близки изток. Ако погледнем картата на региона, ще, ще видим, че сме ще се убедим в това. Виждате на екран. Знаете, че инди, индивиди биват преследвани по културни и религиозни признаци. Мишелмани, шадисти, християни. Тещите им са белязани и е, населението е принудено да бяга. Културното наследство е, бива раз, разрушавано с булдозери и а, с а, мини. Виждате преди и след, виждате тук и джамията в Алепо, която беше бомбардирана и разрушена. Културни паметници като Палмира, храмът на Бел, е, храмът на Бълшамин, погребалните кули в Палмира бяха мишени. Тук не става дума само за културни обекти и за паметници. Това, са, това е начин за да се използва културата като военно оръжие за разпад на обществото. Трябва да разбереме защо и как екстремистите използват културата, за да наложат стратегията на терора. Как режисират а, разрухата на интернет, как използват трафика на антики, за да финансират терористичните си действия, как подтикват населението да продава за желти стотинки своето културно наследство. Това е, е съставна част от цялата хуманитарна криза. Създават е, се населения, които нямат е, рефери, които са загубени и които лесно могат да бъдат манипулирани. Иск Терористите искат да създадат един свят, където разнообразието и свободата нямат свое място, за да могат да налогат сектаризма. Културата е последната крепост срещу подчинението на духа, за, защото в нея е единството на народите, е, търпимостта, ценностите. Палмира, която е символ на обмена между културите, между Рим и Персия, между Европа и Азия, на онези е, караванни пътища, които процъфтяха в миналото благодарение на културното разнообразие. Силвия, вие споменахте големия хуманист, археолога Калет Ел Ал Асад, приятел на ЮНЕСКО от дълги години, който беше изтезаван и убит от екстремистите. Това доказва, че не става дума за миналото, а става дума за ценностите, които те искат да унищожат, онези ценности, които ние искаме да предадем на бъдещето. Халет Аласад умря геройски, за да защити културното наследство на човечеството и до края отказа да разкрие къде се намират някои антики, защото беше убеден, че по-важно е значението, значимостта на Палмира предаването на историята е от жизнена необходимост. То е толкова важно за човека, както храната и водата. Ако приемеме културата да бъде разрушена, унищожена, това означава, че ще се откажем от част от човешкото в нас. Ние трябва да покажем, че човечеството може да да бъде обединено в своето разнообразие. Културните и образователните аспекти трябва да бъдат част от цялостната дейност и от всички интервенции. Не можем да избираме между културното наследство и гражданското население. Трябва да се инвестира масивно в образованието на младите, на подрастващите, които стават първите жертви на търговците на омраза. Трябва още в бежанските лагери да им създадем перспективи, които да ги отклонат от омразата, от насилието, от иммиграцията, от сектаризма. Затова междукултурните компетенции са, е, основ, са основни за гражданина на глобализирания свят. Той трябва да опознава своята култура на културата на другите и това трябва да става навсякъде по света, но и тук в Европа. Това е посланието, което бе отправено от неотдаващата конференция на Обединените нации, организирана в Париж и председателствена от Франция и Йордания за защита на жертвите в Близкия изток. Това е и посланието на конфер... от конференцията в Милано от е, която бе проведена през юли, в която участваха повечето министри на културата от Европа и от останалия свят. Вие също участвахте, госпожо председател. Италия по време на тази конференция предложи да бъде създадена сила за действие за защита на културното наследство. Целта е да създадем политики, които да могат да изведат напред подобна визия. Това е и смисъла на цялата дейност на ЮНЕСКО. От началото на конфликта ЮНЕСКО предупреждава международната общност. Приехме две резолюции през есента и през април, които послужиха за основа на резолюцията, която бе приета единодушно от Общото събрание на ООН по инициатива на Ирак и Германия за защита на културното наследство в Ирак и Сирия. Тези резолюции всъщност стъпват на всичките конвенции на ЮНЕСКО, включително и декларацията за преднамереното разрушаване и унищожаване на културното наследство, прията през 2003 година. През юни в Бон аз е, открих една международна коалиция за защита на културното наследство, в която участват и държавите членки, и, гра, и гражданското общество, и медието. Целта е да се бориме срещу незаконната търговия с културни артикули. Това е приоритет номер едно. Работиме в тясно сътрудничество с съвета за сигурност за осъществяване на практика на резолюция 2199 за забрана на търговия с културно наследство от Ирак и Сирия. Защото тази незаконна търговия е добила неимоверни измерения. Виждате тук културни средища, превърнати в кратери след незаконни е, действия. Работиме в тясно сътрудничество с всички партньори, Интерпол, ММО, музеите, пазарите на изкуство и разбира се държавите членки. Работиме и с Международния съвет на музеите, който публикува нов червен списък на застрашените културни обекти и е, антики за Ирак. Подобен списък бе вече, бе вече издаден за Сирия. Норвегия, Германия, Швейцария, Словения, Франция и други страни предприеха допълнително законодателство за контрол върху происхода на културни на предмети на културното наследство. Някои и страни като Нидерландия е, разработват допълнителни програми за обучение на, е, на митничарите и полицаите. Стре, северните страни лансираха обща инициатива за борба срещу е, пазара с незаконни незаконно откраднати културни артикули. Работиме също така с италианските карабинери, които имат специални звена, които много подпомагат нашата работа. В Франция също така увеличи наблюдението над финансовите потоци, е, мерките за контрол, както и предварителните проверки, за да може да, се, да бъдат върнати колкото се може по-скоро е, откраднатите музейни експонати. Работиме с е, Института на ООН за образование и изследвания, за да можем да оценяваме в реално време положението на културните обекти в Сирия, Ирак, Либия и Йемен. Работиме също и мисля, че това е много важно. Работиме и за това извършителите на престъпления да бъдат наказани. Работиме в тясно сътрудничество с Международният наказателен съд, за да могат извършителите да бъдат арестувани и съдени. Но обучението и образованието са от основно значение. Е, граничарите, митничарите, полицаи, те трябва да могат да работят заедно ръка за ръка и да работят също така и с експертите. Европейския съюз е, е наш основен партньор в осъществяването на всички тези дейности. Работиме вече по планове за действия в Сирия, Ирак, за обучението на млади, за защита на културното наследство. Го, го, Говоря примерно за, за, за, за създаване на различни звена с помощта на Европейския съюз и ЮНЕСКО. Доколкото знам, през април Европейския парламент прие резолюция, историческа резолюция относно а, унищожаването на културно наследство от ДАЕШ бе приета и резолюция 2199 на Общото събрание на ООН и Европейският съюз също предприе мерки за борба с незаконната търговия с антики. Много мерки бяха взети от, в началото на конфликта и подобни мерки могат да бъдат и задълбочени, е, стъпайки на, на разпоредбите, залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 година, както и Конвенцията ЮНИДРОА. Имам предвид директива 937 от 1993 година, която позволява да бъде върнато а, култур, културното наследство, което е било изнесено от една държава членка да бъде върнато в страната на происход. Е, директивата 60 от 2014 година, прията на 15 май 2014 година, има по-разширен обхват. В нея са включени всички антики, артикули на културата. Предвиждат се също така и по-добри административни мерки, благодарение на системите за информация на единния пазар и също, същевременно е, от тук нататък е, купувача трябва да вземе всички мерки, за да провери какъв е происхода на предмета, който купува и дали той не е бил а, откраднат. Мисля, че това наистина е огромен напредък и а, тези, тези мерки съществуваха вече в конвенцията Юни Друа. Държавите членки ще трябва да транспонират е, всички тези правила до края на годината. ЮНЕСКО е готова да подпомогне държавите членки да го направят същевременно. Трябва да се засилат и, и правилата, свързани с вноса на културни на предмети на културата в Европейския съюз. Знам, че има стриктни правила за износа, но до сега няма е, стриктни правила за вноса. Няма общи правила за контрол на вноса за да може по този начин да бъде защитено културното наследство. А подобни правила съществуват за храните, за дивите животни и тъй като Европейският съюз е, иска да защити своето културно наследство, иска това културно наследство да не бъде подложено на търговски, на незаконна търговия. Трябва да се вземат мерки, за да може Европейския съюз да не бъде съучастник в трафик извън неговите граници. Знам, че Европейската комисия подготвя и изследване и проучване за с цел предлагане на нови правила в този смисъл. Радвам се, че подобна дейност се извършва и ние ще направим всичко възможно за да подпомогнем Европейския съюз в изработването на тези правила. Знам, че това е труден и е, дълъг процес, но бихме могли да работиме кон- конкретно е, в няколко насоки обучението на митничарите, е, създаване на мрежи за експертите и на бази данни, които, чрез които ще можем да, да откриеме происхода на различните антики и артикули. Да, да се е, да се, да се вземат мерки за включването на всички тези действия в цялостните политики. Мисля, че сътрудничеството между ЮНЕСКО и Европейския съюз може да бъде задълбочено в името на защитата на културното наследство. Можем да изградим една нова дипломация, културна дипломация, която да отговаря на изискванията и очакванията на нашето време, за да може културата наистина да се превърне в двигател на мира и развитието. Е, универсалната декларация за е, културното разнообразие от 2001 е, година показа, че има неразрушима връзка между култура и човешки права. Днес трябва да създадеме нов документ за защита на разнообразието в случай на криза и за да бъде потърсена отговорност на извършителите на престъпленията, за да може всичко това да бъде част от дейностите, които извършваме по спешност на място. Резолюцията на Европейския парламент за сътрудничеството между Европейския съюз и Обединените нации ще бъде един инструмент за това. Държавите членки на ЮНЕСКО ще приемат нова стратегия за защита на културното наследство и, ВАР, и Европейския съюз ще играе огромна роля в това. Трябва да се възползваме от тези възможности и аз ще го направя. Дами и господа, защитаването на културното разнообразие е повече от просто културен въпрос. Това е въпрос на гражданство. Това е въпрос за това как да се научим да живеем заедно, как да превърнем богатството на идеи и култури в сила за обновяване и развитие, вместо да го превръщаме в омраза и страх. Културното разнообразие е реалност за всички общества днес. И това ни призовава да имаме нови политики за включване и участие. Ние честваме тази година 70-та годишнина на ЮНЕСКО и 10-та е, годишнина е, и 70-та годишнина на Обединените нации. И е, е емблематично, че на тази важна дата за семейството на Обединените нации, ние също честваме 10-та годишнина на конвенцията от 2005 година конвенция за разнообразието на културата и нейното изразяване. И днес имаме е, невероятна възможност да изградим нова културна, ново културно разнообразие, което да отговаря на исканията на всички общества днес. В такива времена на социално-економически кризи виждаме понякога общества, които се затварят в себе си. Смятам, че кризата с бежанците е пример и момент, в който ние трябва да дадем пример за европейските ценности и солидарност. Имаме нужда от нови форми на културна грамотност между и вътре в обществата, най-вече между младите хора и е, да се научат на уважение към разнообразието, което ни обогатява и а, да утвърдим по този начин човешките права. Това е отговор на всяка криза и на тази в Близкият изток. Този регион никога не е бил толкова млад с една трета от населението си, т.е. 100 милиона души на възраст между 15 и 29 години. Много от тях обаче не ходят на училище и то от много отдавна. Това е изгубено а, поколение, което е извимо към омраза, към ненавист, към екстремистите, които всъщност използват отчаянието, за да ги манипулират. И ние трябва да им дадем умения, за да устояват на радикализацията, да си възстановят доверието и увереността в обществата. Тази тази нова култура трябва да бъде базата за е, обединение и помирение. И за това ние трябва да подсилим ролята на културата и на образованието е, в всичките си стратегии за мир, защото това не е чисто образователен въпрос, това е хуманитарен въпрос. И също е наложително гледна точка сигурност. Заедно с Европейският съюз ние изградихме много важни и силни инструменти по този въпрос – и така както дискутирахме с е, Люксембургското председателство е, напоследък, знаем как Люксембург е ангажиран с подобни ценности. Заедно ние стартирахме проекта NetMed Youth Project. Целта е да се свържат младежките мрежи в 10 е, държави в Средиземноморието, за да се отворят към нови възможности за ангажиране и участие в гражданското общество. Заедно с Европейския съюз ЮНЕСКО работи за образование в лагерите за бежанци в Йордания, в Сирия и в Ирак. Ирак е лагер, има лагери, които са подкрепени точно от Европейският съюз. Ние трябва да подкрепим тези млади хора, най-вече млади жени и мъже, които са толкова язвими към насилието и към екстремизма. И тези усилия трябва да се дублират и да се отвоят и отроят. Те са част от програмите за културно развитие. Там, където имаме най-разнообразно население и, и което среща трудности да, да преодолее разликите и да живее заедно. Ние трябва да насърчаваме това а, разнообразие още от училище. Именно за това аз стартирах кампанията Unite for Heritage през миналият март в Багдад, в университета в Багдад, за да се създаде общо движение за културно разнообразие, като това е езика на свободата и човешкото достоинство. Два пъти бях в Ирак, в Багдад през изминалата година и това е посланието, което чух от министър, премира Бади. Той казва, невежеството е обществен враг номер едно. Младеща, която не познава своята история, е лесна цел за всякакви изкривени а, речи на екстремисти. По този начин те отхвърлят съседите си и а, не могат да разпознаят братята си. Това е вярно за Ирак, където има конфликтни ситуации, но това е важно и въжи напълно и за Европа, където няма нищо по-страшно от това да оставим омразата да, и отвърлянето на другите да превземе континента. Историята ни напомня какво се е случило, когато това е станало. Именно за това ЮНЕСКО работи за обучението на, в историята, да не забравяме Холокоста и да не забравяме а, миналото, защото от програмата, която имахме за обучение спрямо Холокоста, ние а, се опитваме да работим съвместно с други части на света, с експерти, с историци, с гражданското общество и да се получим от миналото и да видим на настоящите прояви на омраза, нетолерантност и антисемитизъм. И смятам, че идеята, която е в сърцето на ЮНЕСКО, че световното гражданство днес в глобален свят трябва да говори за човешко достоинство, човешки права и също културно разнообразие. И Именно за това ние включихме в стратегията за а, дневния ред след 2015 година на ООН, че а, трябва да имаме в образованието идеята за а, глобално гражданство. И то, целта е именно да дадем умения на младите хора, за да живеят те заедно. Смятам, че в подобни тежки времена ние трябва да виждаме подобни положителни примери. През 2012 в Тимбукту имаше пълно унищожение на културното наследство. Ужасно а, унищожение на хилядолетно изкуство. Сигурно се спомняте как бяха изгорени а, различни м- ръкописи и също паметници, мисюмански паметници от векове бяха унищожени. Мавзолеите бяха унищожени. Тези мавзолеи бяха в списъка със световното културно наследство на ЮНЕСКо. И през 2013 година с президента на Франция Франсуа Олеон аз отидах там и обещах, че ЮНЕСКО ще възстанови тези паметници. Две години по-късно го направихме. Този юли бях в Тимбукто, за да открием новите възстановени 14 мавзолея. И видяхме радостта на местната общност. Видяхме как те а, се интересуват от културното наследство. Това е а, източник на сила, на доверие в а, тях самите и а, на гордост и символ на помирението на обществото и разбрах колко е важно за тях да си върнат това наследство. Хиляди години познания, които са им завещани от техните прадеди чрез тези паметници. Това възстановяване на паметниците се получи благодарение на силната подкрепа на Европейския съюз. И ние ви благодарим за това, че вие допринесахте за показването на ценностите, които споделяме. Същото въжи и за моста Мостър в Босна и Херцеговина, който беше също в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО. Той беше възстановен преди 10 години и възстановяването му беше а, символ на оздравяване след тежка война в сърцето на Европа. Това показва, че културата е по-силна от омразата и че каквото и да се случи, културата винаги печели, винаги побеждава. На културата не е само относно а, сгради или книги. Това е а, е, идентичност, принадлежност, това е сила за устояване, сила за да се справим и да се приборим с разнообразието. Културата е част към помирението. Културата всъщност е пътя към нашето разнообразие, и нови идеи, нов тип мислене и иновации. Това е а, а, двигател за по-устойчиво и разумно развитие, като насърчава а, ангажираността на хората. И точно от това имаме нужда днес. Това насърчава всички и води всички усилия на ЮНЕСКО да интегрира културата като един двигател на устойчивото развитие в новият ни график за устойчиво развитие. Също смятам, че това е духа на, експериментал... на експертният механизъм, който изградихме заедно Европейския съюз и ЮНЕСКО, за да подкрепим 13 развиващи се страни, като подсилим тяхната културна индустрия като двигател за растежи и включването. А, това е също така и духът на фонда на ЮНЕСКО за културното разнообразие. Ние подкрепяме 80 проекта в огромен брой държави. Целта е да се насърчава това разнообразие и да се подхрама по този начин обществото. И също културата, както вече казах, е и в дневния ред на Люксембургското председателство. Навсякъде в света, както и в Европа, видяхме как културата дава достоинство, как подсилва доверието и е подпомага да се изгради по-добро бъдеще. Именно за това ние трябва да интегрираме културата и образованието в същността на нашата стратегия за мир. И преди да приключа с речта си, нека все пак да призова а, председателят а, на Комитета за външна политика на Европейския съюз, господин Хелмар Брок, който каза, че трябва да имаме религиозен диалог. Никой няма право да решава съдбата на другите. Толерантност означава да се отнасяме към другите по същия начин, както към нас и а, да ги оставим да живеят според техните убеждения. И а, той каза, че на този етап виждаме, а, вярванията да се използват като претекст и като извинение, за да се налагат някои възгледи като абсолютна истина. И а, това да извинява а, заличаването на човешки животи. Мисля, че това е много добре казано от страна на господин Брок. И аз вярвам, че това подчертава отново значимостта на сътрудничеството между Европейския съюз и ЮНЕСКО и как ние бихме могли да я подсилим. И аз съм тук, за да изразя решителността си, решимостта си да работим съвместно с Европейския парламент, за да се случва всичко това. Благодаря ви. Thank you. Thank you. And... Благодаря, госпожо Бокова, за тази реч. Много е добре, много е важно да чуем подобна мотивираща реч в този тежък период, да чуем за вашите ангажименти през тези тежки моменти. Благодаря. А сега, тъй като изоставаме с графика, ви предлагам да посветим 10 минути на дискусията, преди да пристъпим към следващите презентации. И така, моля ви, кратко, максимум две минути. Вече имам доста записани за изказване. Докладчика на първо място. После госпожа Бокова би могла да отговори на вашите въпроси. Моля ви, бъдете кратки. Господин Баран Диаран. Днес той представи един доклад за ролята на Европейския съюз в системата на ООН. И колегата много работи по тази тема. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, така както поискахте от нас. Госпожо генерален директор, Радвам се да чуя вашата реч. Вашата реч би трябвало да бъде публикувана и представена пред всички депутати от Европейския парламент, защото тази реч беше много важна. Тя трябва да бъде чута максимално, от максимално голям брой хора. И както каза и госпожа председателката, Става въпрос за становище. Изменение 88 на английски. Имаме нужда от международно споразумение за културното наследство и борба с трафика на такова. Ние знаем, че имаме проблеми в това отношение. И е, основният проблем е, е забавенето на приемането на такива мерки. Е, по принцип имаме такива, но те не се прилагат на време. И се натрупва закъснение и през това време се унищожава световното културно наследство и продължава незаконния трафик на произведения на изкуството. Тези загуби са необратими. Какво би могъл да направи Европейския съюз, както и ЮНЕСКО, какво могат да направят, за да не останат необратими тези загуби и да въведем някакви мерки, било то в Европейския съюз, било общо, за да могат тези мерки да се прилагат, да се транспонират и да се прилагат бързо. Трябва ли да има някакви спешни мерки, които да се предвидят? И какво можем да направим ние тук в Европейския парламент, за да ви помогнем? Благодаря. Интервенто на бокове парламентари. Ви дико, ки е се скрито è, si mm, Благодаря ви. Е, благодаря е, на нашия докладчик за това изказване. Е, записани са Петра Камерветер, госпожа Трупел. може би и някои от координаторите също е, ще желаят да вземат думата. И така. Госпожа Камаргера. Благодаря, госпожа Балкова. Сърдечни благодарности е, за е, словото, което произнесахте, то е отлично според мен и казахте нещо, което споделям напълно, а именно, че трябва да се опитваме да показваме, че културното наследство не разграничава, не разделя хората, а обединява. Тъй като непрекъснато срещаме на различни места в Европа групи от населението, които в крайна сметка са израсли и са възпитани в рамките на едно и също културно наследство. Да, без културно наследство, без на история ние не бихме могли да изградим едно добро бъдеще. Независимо от това, че е, е, има и критични моменти в е, националните истории и националната култура, но е, ценното преобладава и то трябва да обединява. Е, Естествено, трябва да спасим всичко това, което е, принадлежи към световното културно наследство и не бива да шалим насилие в това отношение. Вие казахте, че опазването на културното наследство и правата на човека върват ръка за ръка. Те са тясно свързани помежду си. Затова и е, е, когато правим всичко възможно за опазване на културното наследство, не бива да забравяме, че трябва да пазим и правата на човека, не бива да в името на културното наследство да си позволяваме отстъпления по отношение на правата на човека. Ето тази взаимосвързаност между тези два аспекта е всъщност в основата на близостта между ЮНЕСКО и преобладаващото мнозинство от депутатите в Европейския парламент да пазим, да насърчаваме културата, е, да опазим културното наследство. Това е най-важното, което можем да направим. Хелга Трепел. Благодаря, госпожо Бакова, за е, вашето слово. Много ми хареса това, което казахте за по-доброто сътрудничество между Европа ЮНЕСКО и Европейския съюз и как бихме могли да включим дипломацията, културната дипломация в нашите усилия. Как точно да се свързваме с хората на, на място в различни части на Европа и на света. И отново се връщам на мигрантите, на бешенците. Става дума за млади хора е, в по-голямата им част е, е, хора, които би трябвало да имат същото отношение към културното наследство, към опазването на културните ценности, което ние смятаме, че трябва да се популяризира и сред младите хора на Европа. Благодаря за възможността да взема думата. Да, изключително важна е вашата реч и е, е, тя се отнася и до е, миналото, и до бъдещето, и до настоящето и ние би трябвало да я разпространим да, тук в парламента. Би трябвало да мислим повече за младите хора и децата в Европа, това е една от основните цели на всички нас тук в Европейския парламент. Естествено, под егидата на ЮНЕСКО, на ООН, ние би трябвало да обърнем повече внимание на всички от тези ценности, които спадат към културното световно наследство. И така, следващите колеги имат само по една минута. Наистина, моля да се съобразявате с регламента. Благодаря ви. Започвам с думи на благодарност за това прекрасно слово, с което се обърнахте към нас. Проблема на беженците днес е, стои в центъра на нашето внимание. Става дума за общества, които вече са доста напред в своето развитие и също времено за млади хора, хора, които идват и с децата си, цели семейства в Европа и очевидно ще трябва да помислим за един модерен модел на междукултурно обучение в училищата, за да предадем именно тези знания и умения, които са необходими за едно спокойно съвместно съществуване и междукултурно обогатяване. Смятам, че ще можем да се е, видим. Уважаема госпожо Бокова, най-напред бих искал да ви благодаря, че сте тук сред нас. Темата с междукултурния диалог, образованието и взаимното разбирателство е изключително важна, още повече в контекста на, това, което, на атентатите в Париж, на това, което наблюдаваме с тези така наречени преселения на беженци в Европа. Затова трябва от най-ранна детска възраст да има преобщаващи стратегии на тези беженци. От тази гледна точка, по-рано днес в Комисията по култура гласувахме становище за ролята на Европейския съюз в рамките на ООН, как да се постигне по-успешно целите на външната политика, на което бях докладчик в сянка от групата на социалистите. По-специално обърна внимание на няколко основни момента, засягащи отношенията между Европейския съюз от една страна и ЮНЕСКО. В тази връзка, действително след подписването на меморандума за разбирателство, сътрудничеството значително се увеличи. Аз отстоявам тезата обаче, че да се изгради по-солидна връзка между Европейския съюз и ЮНЕСКО е необходимо да мислим извън финансовата рамка и съвместното управление на проекти смятам, че е необходимо да положим основите на перманентен диалог и да задълбочим сътрудничеството в областта на образованието и културата в дългосрочна перспектива. В тази връзка призовах за установяване на годишен Sorry. структурен диалог Lekos. на високо ниво. Благодаря. Okay. Искам да чуя просто какво мислите Thank по, по това. Благодаря. Morgan, one minute. The last one. Grazie, grazie, mi unisco volentieri a quello che è eh, già stato. Благодаря. Веднага ще се присъединя към думите на благодарност, които чухме от преждеговорившите. Думи на благодарност към госпожа Бокова. А, вие говорихте в вашата реч за връзката между културно наследство и права на човека и за това, че има не само трудности и проблеми, но и а, наченки на едно положително реагиране, инвестиции в младите хора, най-вече в беженските лагери. Така че тези хора, които останаха жертва на военните конфликти в техните страни, да имат шанс за развитие. А всичко това, което чухме от вас, ме кара да ви задам следния въпрос. Има ли и други проекти за нуждаещите се от закрила? Да, председателката. Благодаря ви. Струва се, че доста теми бяха засегнати и затова, госпожо Бокова, имате думата сега. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички е, членове на, е, на комисията, които е, посочиха, че споделят е, ценностите и принципите, за които говорих. Идеята за европейската дипломация, за е една инициатива на културна дипломация е много важна. Да, говори за това и последния изказал се тук, но съм чувала за тази идея от други депутати. Говорили сме и с госпожа Могерини по тези въпроси. Започнахме разговор по време на Парижката конференция срещу екстремизма. И аз мисля, че това послание, излъчено от ЮНЕСКо, намира добър прием. Връзката между а, културно наследство, права на човека, разнообразие, многообразие е много тясна. И а, всички тези варварства и разрушения, които а, се случиха в Близкия изток, в крайна сметка показаха колко е важна тази връзка. Защото там а, се преследват а, малцинствените групи, да кажем, и е, езиците. И същевременно е, преследването на хората е, и убийството на хората върви ръка за ръка с унищожаването на тяхното културно наследство, на техните храмове, на злостотниците, варварите желаят не само да унищожат хората, те желаят да унищожат културната им идентичност ето това е, е най-важното е, по отношение на е, е, миналото и полките, които можем да извадим е, за бъдещето. Естествено, бъдещето е, се изгражда на основата на всичко това, което сме научили в е, миналото и което е предадено от миналото към настоящето. И всичко това, което в Е, е, се случва е действително а, ужасяващо и същевременно и вдъхновяващо, защото всеки, който е виждал Палмира преди разрушенията, знае, че това беше като мираж, като оазис в пустинята. А, там има толкова много ценни а, културни паметници, които като че ли стоят над всичко останало, което в света има изключително много места, които си заслужава да се включат в световното културно наследство, но Палмира като че ли има уникално значение в това отношение и затова трябва да предприемаме колкото е възможно по-активни усилия, за да опазим това уникално наследство и трябва да учим младите хора, естествено, да уважават това културно наследство естество. Трябва да им предаваме и знанията. Е, културната компетентност е един много важен елемент в обучението е, говорих естествено и с министри на културата и, и а, е, говорих за това, че а, трябва да се преборим с а, секстанския поглед. обединението а, е много-много важно. А, е, и обикновено, когато говорим с е, министрите на културата и на образованието в е, страните на място, те казват, помогнете ни най-вече в сферата на образованието, помогнете ни да научим тези млади хора да уважават, да ценят културата си, да работят и с съответните литературни източници. И действително в Тунис, да кажем, се работи с, именно по този начин. Подготвят се публикации за гражданите, застъпват се именно тези идеи, които са важни и за правата на човека и за опазването на културното наследство. И наскоро атакувания от екстремистите музей в Тунис също е място, в което са забрани огромни културни ценности. учениците, младите хора понякога а, питат а, защо трябва всъщност да уважаваме културни ценности, които не са непременно принадлежни към моята култура, не са част от моята културна идентичност. А, ето, всичко това обаче трябва да се пояснява. Защо е важно да можеш да оцениш и мозаиките, изработени в Близкия изток, и а, скулпторите, направени в Гърция, независимо от това къде си и на кое място в света си. Разбира се, ние не можем да отидем навсякъде, не можем да влезем във всички училища, но а, това, което е изключително важно е да потърсим наказание, да се работи с Международния наказателен съд. И в Мали имаше такива случаи, които са сезирани отнесени вече към съда и всеки път, когато имаме достатъчно данни, би трябвало да сезираме съда, защото безнаказаността е страшен бич но същевременно въпросът е, е и е, да се е, накажат и определените извършители, но да се накажат в крайна сметка и ако трябва и цели групи, които провеждат именно една такава политика на варварско разрушение на културното наследство. Много важно е да осъзнаем идеята, която се крие в понятието културно наследство. Наследство в този случай означава световно културно наследство. То е за цялото човечество. То е в крайна сметка наследството на човешката цивилизация защото а, а, всичко това, независимо от това къде се намира и представлява а, културна ценност, е част от наследството на, цялата, а, на цялото човечество. И ние би трябвало да потърсим именно а, а, наказването на тези а, като престъпление именно по този начин, защото знаете, че иначе, когато става дума за права на човека и за унищожаване на хора, че говорим за престъпление срещу човечеството. В крайна сметка разрушаването на наследството, на културното световно наследство е престъпление срещу човечеството. И по тази причина ЮНЕСКО работи с множество организации, в това число и с Международния наказателен съд. Ние споделяме еднакви е, политически принципи, еднакви ценности и това е изключително важно да се предава и на младите хора. Мисля, че за нас деня е изключително важен. Не само посланието, с което се обърнахте към нас в началото, но и, и всичко това, което казахте сега в отговор на въпросите на колегите е много, много важно. Връзката между културно наследство, права на човека, многообразие, е важна не само за настоящето, тя е важна и за доброто бъдеще на планетата. Това, което понякога ни липсва в тези драматични времена, в които живеем, е повече внимание, което трябва да се отделя за образование, за обучение, е, в крайна сметка и в рамките на външната политика, и в е, рамките на е, политиката за развитие има място именно за образованието и обучението. И това не бива да се забравя. Още веднъж много-много е, благодаря на госпожа Бакова е, за е, нейното посещение, за обмена на мисли с нея и действително трудно е да се оцени високият, големият принос на вашата организация. За съжаление няма време и затова няма да има повече изказвания. И така, може би е, нашите панелисти след това ще вземат отношение към е, всичко казано от госпожа Бокова, но така, благодаря на е, госпожа Бокова, още веднъж от името на всички присъстващи и така, преминаваме към е, следващите участници в семинара посветен на темата междукултурен диалог и образование за взаимно разбирателство. Разполагаме с общо около един час. Окей, continuăm. Продължаваме с втората част на нашето изслушване. Както каза нашата председателка Силвия Коста, ще изслушаме изказванията на нашите експерти, свързани с културното разнообразие, културния диалог и ролята на образованието за намиране на общи ценности. Сега давам думата на професор Шимбек от университета в Фрайбург, експерт по религиозните въпроси. които могат да бъдат много свободни и с много свързани с много проблеми. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да бъда тук в Брюксел. Вече говорихме за тази връзка между култура, права на човека, многообразие, образование и аз ще добавя още един фактор – религията. Религията като нещо, което интегрира, което свързва хората, което ги прави доволни и спокойни, а не води до напрежение и стрес. В момента в Европейския съюз наблюдаваме различни аспекти. Много често е, религията е, се представя изкривено. Е, е, мисля, че е, е, джихадистите, е, бойците от Ислямска държава, е, е, които е, повлияха и на много младежи, отраснали в Западна Европа, които предприеха нападенията, да кажем, в а то е, преминават през е, главите ни, през сърцата ни и понякога водят до определени изкривявания в религиозното възприятие. И при нас в Германия, междувременно, наблюдаваме, че много често се говори за религиозен плурализъм, но а, не осъзнаваме истински, че в крайна сметка в но, класовете в германските училища около една трета от а, учениците а, а, са а, с а, различна а, религия от тази на преобладаващата част от учениците. Повечето са а, мисиомални. И така, когато а, говорим за съвременното общество и образованието, а, трябва да имаме предвид а, мултирелигиозния характер на а, нашето общество. Трябва да се отчита не само религиозната, религиозните различия, но също и културните различия. Защото именно когато става дума за религиозно многообразие, учениците в крайна сметка могат да се е, изразяват по-добре и да се отличават в положителния смисъл на думата един от друг, чрез културната идентичност, а тя е различна. Естествено, че нещата трябва да се разглеждат в демократичния контекст. Как точно да се съгласува именно учебното съдържание с религиозен контекст? Как учениците да научават нещо повече за културната и религиозна идентичност на своите съученици в рамките на учебния процес? И когато говорим за Европа, и за образованието, повечето от хората всъщност е, вече са атеисти или най-малкото е, декларират, че не принадлежат към никаква религиозна общност. Е, ще се спра в това отношение на факта, че се пледира за е, така да се каже, едно разумно отношение към религията. Е, ужасяващите е, варварски разрушения в името на някаква религия потресоха обществеността в Европа и също времено като че ли нараства броя на онези, които официално не декларират принадлежност към определено е, изповедание и към определена религия. Или може би всъщност религията, така да се каже, се практикува, тя се упражнява вече само в е, къщи, у дома, в семейна среда. И също времено как точно изразяваме ние е, нашата религиозна принадлежност езиково и с други форми на изразяването. Не бива в никакъв случай обаче именно тези деструктивни сили да излизат наяво, наяве, да излизат на преден план, както за религиите, така и за демокрациите. Е изключително важно да се подчертае мирния елемент в принадлежността към дадена религия, защото а, насилието и а, разрушението а, не се проповядва. Това, което а, децата ни научават за религията, в момента, като че ли те го научават от дома, в семейна среда или в училищата, които преподават Корана. Но би трябвало по някакъв начин е, да помислим за едно може би по-адекватно преподаване на религиозните съдържания в момента. В всички наши държави обаче религията е разделена от държавата и по тази причина и в държавата, в държавните училища не се преподава вероучение. Ще ви напомня за Юрген Хабермас, който казва, че в рамките на процесите на секуларизация би трябвало да отчитаме и религиозните елементи, които религиите са в крайна сметка един източник на огромен потенциал, на потенциал а, а, а, на разумни действия, потенциал на разумни а, е, а, е, мотиви и а, е, именно това е основното, което би трябвало да се използва в едно модерно общество, тъй като там в религията има един потенциал на хуманност и това е всъщност основата, на която трябва да се стъпи, когато се опитваме да преподаваме религия, да я преподаваме независимо от това дали става дума за учебно преподаване или за семейно представяне на религиозните ценности. Но нещата са свързани в крайна сметка и с природните науки, и с хуманитарните науки в рамките на изследването ПИСА се подчертава, че образованието е един мултидименционален феномен и че религията и философията са всъщност най- подходящите начини да разкриеш реалността и това в заключение означава, че постмодерното общество, което признава процеса на секуляризация и иска да се възползва именно от всеки елемент, включително и от религиозния, трябва да помисли за това как точно трябва да изглежда това обучение по религия или вероучение. Много важно е как точно ще е, е, определим концепцията си за е, междурелигиозното образование, поне аз така съм го нарекла, но във всеки случай става дума за това нашите млади хора, нашите деца, учениците да притежават необходимите религиозни компетенции. Те трябва да могат да различават същественото за своята собствена култура и, е, и религия и е, същественото за чуждата религия, за чуждата култура, като нещата естествено трябва да се свързват е, и с една определена позиция. Дали подкрепям в крайна сметка съществуването на различни културни идентичности и религии в рамките на моето общество или ги отхвърлям. Е, това е особено важно. Има три основни е, сфери. Естетическите е, знания, дали имам необходимите знания, за да мога да възприема изобщо религиозната идентичност и освен това има когнитивна и рефлексивна компетентност, а това означава да мога да разбера основните елементи на, и на собствената, и на чуждата религия и възприемайки е, чуждата религия чрез моите собствени виждания и вярвания, да е, определя отношението си към чуждата е, култура и религия. И това, което е особено важно, е как в крайна сметка демократичните държави и общества могат да използват именно креативното в религията, за да създадат едно истински междукултурно и междурелигиозно общество, така че носителите на отделните култури и религии да живеят е, спокойно и мирно заедно. Знаете, че обикновено, когато е, става дума за ислям, е, ние се сблъскваме най-вече с едно по-различно отношение към жената, към семейството, към обществото. Религията е, така да се каже, неразделящият маркер, а по-скоро маркера на идентичността, който води до разбиране на другия, на чуждия за нас, на пръв поглед човек. Независимо от това, че ние сме с различна културна и религиозна идентичност, би трябвало да можем да проявяваме разбиране и към чуждите религиозни и културни идентичности. И е, всичко това, което ви казах, което звучи абстрактно и теоретично, може би ще стане по-ясно сега, като ви покажа картини от един град, в който действително има представени различни религиозни и културни групи. Deine

funny. Very funny. Забавно, наистина, да. Нека сега да пристъпим към следващата а, презентация. Бари Ван Дриел, който ще ни говори за борбата срещу а, нетолерантността в обществото. Благодаря. Първо искам да благодаря за поканата. Най-вече, Диана, благодаря ви за това, че улеснихте процеса за моето присъствие тук. Днес ще говоря за един проблем, който като че ли беше пренебрегван доста време, а именно а, имаме ли а, наистина доказателства че това, което ние правим тук, да обучаваме, да образоваме и така нататък, има въздействие наистина сред младите. Тоест, че младите са по-толерантни към тези, които идват от други култури и че са по-отворени към всякакъв тип разнообразие. На този етап бих казал, че има наистина доказателства, но имаме нужда от много повече. Първо, говоря за включване. Тук можем да говорим и за взаимно разбиране и така нататък. Аз работя в мултикултурното обучение. Вече 22 години работя в тази област и има различни неща, които се включват тук. Но когато говорим за такова инклюзивно включващо образование, много пъти първото, което се разбира е хора с увреждане ЮНЕСКО има друго виждане, т.е. младежи с различни, от различен социален происход да имат равен достъп, еднакъв достъп до процеса на обучение. Не е такъв случай днес. Младите от различен происход, преждеговорившите малко го поразумиха в това отношение, но много хора са от, малцинствен происход или пък от иммигрантски такъв не виждат културата им или религията им да бъде достатъчно уважавана в учебниците, в училище и много често а, това е грешка, защото а, ако има повече ангажираност страна на училището, тези хора ще, се, ще чувстват принадлежност. Така че тук, когато говорим за обучение за Холокост, обучение за човешките права и така нататък, това са теми, с които съм запознат вече 22 години. И Европейската комисия се свързва с мен наскоро, както и с други двама експерти, да изградим тримата заедно един доклад. Защо а, това работи? Как, какво казват доказателствата, когато става въпрос за истинско въздействие върху младежите. И от февруари-март работим по този доклад и а, установихме няколко неща. Първото е, че имаме проблем. Един френски, един е ирландец и аз а, се опитахме да видим какво се случва в училищата в Европа днес и как учителите Свързва това, което се случва в училище с останалия свят. И първо установихме, че в много държави между 14-15 годишните има когато има избори, ние задаваме същия въпрос на младежите за какво ще гласуват. И в Холандия видяхме, че по време на последните избори 15 годишните а, установяваме, че, най, а, че младежите ще гласуват най-вече за местните популисти. Партията ПВВ. Подобно беше и за Австрия. И това още преди настоящата криза. Тоест, виждаме една нетолерантност. Мълсенствата, които са все пак доста големи, а, не са приети нормално. Какво е мнението на учителите? Мнозинството от, от учителите също смятат, че нямат нужното обучение, нужният опит, за да се справят с мултикултурни класове. Просто не смея да си помисля какво ще стане след 5 години, ако продължаваме така. Самите учители смятат, че не са достатъчно обучени да се справят с такива класове. И измежду тези учители, които смятат, че имат подобни компетенции все пак, много често времето показва, че всъщност бъркат и че не е така. И също учениците казват, че усещат, че учителите нямат този опит. Още няколко неща. Нека е, да видим до кой вариант ще бъде публикуван е, скоро, след няколко месеца. Може би ще има и вътрешна публикация преди това, но е, установихме, че истинско предизвикателство е, да се направи подобно изследване. Като цяло можем да кажем, че няма достатъчно доказателства а, за това как функционират инструментите, които ние считаме, че решават проблемите. А, както каза Ирина Бокова преди малко, а, с обучението за Холокоста. Работя по тази тема от 22 години. И а, тази тема винаги бива преподаване, за да се избегне за бъдеще нещо подобно, а, да не се повтори Холокоста. Но а, това е традиционно обучение за Холокоста, където се казва, че нацистите са ужасни престъпници и жертвите са а, тези и тези хора. Но не се говори по никакъв начин за останалите страни в Холокоста и това не се свързва с настоящата иммигрантска криза. И има също така една друга организация, която е базирана в Бостон, но оперира и в Европа а, и която занимава с историята. Тя разглежда широко проблема с Холокоста, с ръпоставката, с миналото и с настоящето. И тогава виждаме че има наистина въздействие. Ние трябва да се запитаме, когато обучаваме децата, да видим кои а, от аспектите на обучението за човешки права ще променят наистина отношението към различните. Например, случая с обучението за Холокоста не ме изненада. И така, кое е най-неефикасното? Това, което е най-неефикасно, е всъщност това, което виждаме в много от училищата и класовете днес. Ако искаме младежите да се уважават, сложете ги заедно в класната стая, сложете ги в малки групи и всичко ще бъде наред. Това е настоящото мнение, но установяваме, че не е точно така и че ще има процес на изключване. Така че просто хора с различен происход да се сложат на едно място заедно, може би не е най-удачната идея. Това може да проработи само при определени условия. И учителите трябва да знаят при какви условия това наистина функционира и какво, кои условия могат да влушат ситуацията. Много опити, където се опитва да се създаде повече толерантност в обществото, в, между гражданите, а, не водят до успех. Младежите в Европа са много нетолерантни. Ние искаме да променим тази нетолерантност. Добре, но доказателствата, много факти показват, че а, обикновено настоящата ни дейност е или неефикасна, или а, е много кратко провеждана, за да има ефект. Виждаме все повече училища в Европа с подход нулева толерантност. А, а, нулев, а, нулево място за нетолерантност. Това е подход, който а, идва от Съединените щати. Поведението, а, което е нетолерантно, признак на е нетолерантно, се спира веднага и не се позволява повече да се покаже. Но това не функционира добре. Ще попитате защо? Защото, примерно, хората с децата с специални нужди много често са тези, които правят неподходящи коментари и съответно това не води до дискусия, а веднага им се лепва етикета дете с лошо поведение. И за това имаме нужда от обучение в самите училища, в класовете. Не може просто да се каже, вие сте лоши и така правите. Не, трябва да се дискутира. Защото на този етап дискусията приключва до там. Слепване на етикет. И какво в крайна сметка работи? Ако погледнете тук, третата точка, психологическите факти казват, че е много важно да има обучение на родния език, за да се изгради принадлежност, за да се чувства а, уважението към това дете, но на този етап – а, много често а, обучението на родния език е или несъществуващо, или е опционално в европейските училища, като втори език. Така че трябва да променим настройката си тук. Също а, набиране на персонал, който да е също от а, различен происход – ако имате учители от подобни мълцинствени групи, примерно и други, учениците се справят по-добре, особено тези от мълцинствата. Няма обаче проучване на европейско ниво в това отношение. Има едно такова проучване в Съединените щати, което е с много неубедителни резултати, но учениците от младсенствата се чувстват по-приети, не винаги оценките им се подобряват, но като цяло е много трудно да се разгледа този проблем в Европа, защото има много малко училища с учители от мълсенствата. Може би 2 или 3% и то само в някои държави. И навсякъде в Европа виждате тази тенденция? Учители с мълцинствен происход. Обучението на историята, няма да се спира на него, Ирина говори много добре по темата. И също всяко, почти всяко училище си има тим вид етос, където се казва, че учениците трябва да се уважават един друг, че трябва да уважават културното многообразие и така нататък и това се налага от директора. Тоест, две трети от е, училищата не винаги го имат, но а, то, тази политика може да доведе до по-различна динамика в училищата, не само за учениците, но също и за родителите и местните общности. И тук се връщам пак на точката за поведението един специфичен подход, който те първо започна да се появява в Европа, но е много по-често срещан в американските училища, е а, обучение в служене. Училището не е вид остров, който а, целият му живот приключва за стените. А по-скоро училището да се свържи с местната общност, да направи проучване в местната общност и да я да доведе, учи, да доведе родителите в училище. Това е ключов елемент, който е описан тук. А, това е нещо абсолютно ново в Европа и а, наистина ще трябва да се поработи много по-усилено, ако искаме да увеличим броя на училищата, които а, интегрират този подход в действията си в европейската образователна система. И а, времето напредва. Мисля, че всички от вас и Ирина и аз също имаме бели нощи, в които а, се чудим на къде вървим, като гледаме какво става в кризата с бежанците в Европа. И мисля, че наистина трябва да поразмишляваме каква трябва да е нашата роля в настоящата криза. Учителите казват, че те нямат нужните компетенции, за да се справят с такова мултикултурни класове тогава и то сега или преди една година. А какво очаквате след няколко години, когато а, ще има много, много деца от беженски а, происход в училищата? И сега аз се опитвам да се включа във всички проекти с бежанците, за да мога да видя ролята им. Не винаги е лесно, а, и, но все пак не се отчаявам. И накрая Имам тук е, един бюлетин на мултикултурното обучение. Издаваме такава брошура, такава книжка и редовно и следващия месец ще има две теми. Едната за обучението в лагерите за бежанци и търсим такива експерти в Европа, извън Европа, да видим как те са преподавали, какво е направено, какви са добрите практики, какво работи, какво не работи и а, накрая следващата седмица Международната асоциация за междукултурно обучение, на, които аз съм, на която аз съм заместник председател, ще стартира фейсбук страница за обучението на бежанците в световен план. А, на този етап няма такива специфични учители, но нека да се съсредоточим върху а, Сирия. 4 милиона вътрешно разселени, 8 милиона деца на а, възраст училище. Така че виждате стотици хиляди евентуално учители, от които ще имаме нужда. И а, тези учители, които преди са преподавали, са в лагерите. Може би подобни учители, които обучават в лагерите за бежанци, са а, нашият актив, нашият капитал и ние ще създадем тази страница следващата седмица за а, учители, които са бежанци и които биха могли да ни кажат малко повече за а, обучението в лагерите. И разбира се, това е покана към всички вас да помислите какво можете да промените с а, властта и с компетенциите, които са ви дадени. Благодаря. Thank you. Thank you so much. Very, very interesting. Благодаря много. Благодаря за вашите предложения също така. Продължавам на италянски. Не можах да изслушам изцяло вашето изказване, но прочетах резюмето. Много ви моля също така да ни дадете и цялостните си изказвания, за да можем да ги раздадем на колегите. Защото това, което видях като документ от първата ни изказваща, е от огромно значение и мисля, че всички трябва да помислиме по тези теми. А в парламента неодавна започнахме да работиме по образованието в спешни случаи или в време на криза, но това не е, въпросът не е свързан само с кризите. А сега давам думата на другите наши експерти, госпожа Азия Садик и Кристоф Полак, които ще ни представят положителната роля на а, про, пространствените, на пространствения подход за създаване на устойчив социален модел в съвременните градове. Благодаря за този увод. Благодаря ви и за възможността да представиме нашът, нашия труд. Благодаря и за, за това, че някои от нашите идеи вече бяха обсъдени. Това, което ще ви представиме днес с колегата е връзката между образованието, практиката и академичната работа, изследванията. Ние сме и е, урбанисти, но също така и преподаватели. И ще се опитаме да представим така цялостно професията и как е, всъщност образ, е, образованието може да се да се впише в цялата тази тема. Имаме доста голям опит и ще се спреме също така и на извършената от нас работа в по публично отворените пространства. тук бихме искали да се спреме на връзката между различните социо а, и други аспекти, как да превърнем и градовете в устойчиви пространства за живот, в които се споделят пространствата и в които хората се обединяват от общи а, цели. А, подобно изследвания могат да да се направят от различни гледни точки, от различни професии, социолози, урбанисти, и като всъщност а, така тези, интегрирането на всички тези идеи започва в, на училищната а, скамейка. Може ли следваща? Устойчивостта е тясно свързана с е, взаимното уважение към споделените ресурси. Това обаче трябва да бъде приведено в практиката. Не може да има устойчивост, устойчиви градове и устойчиви хабитати без това да бъде изведено в практика. Социалната устойчивост е всъщност в сърцевината на, на понятието. Той има екологични, економически, политически, културни аспекти. Наблягаме на това в а, начин при преподаването си. Знаеме, че устойчивостта не е път, не е пътя, а единствения път, единствения начин за постигане на устойчиво бъдеще. И по-специално, когато става дума за публични пространства – и начина по който общуваме междукултурно в тях. Неодавнашната криза, бежанска криза, доказа, че Европа има голяма традиция в тази област, още от времето на колоните, времена на много миграции, но това ще, ще, ще продължи. В Брюксел има много пространства, които обаче не са достатъчно подготвени. Проблемите свързани с социологията и пространствата не се разглеждат в единство и това води до по-трудно интегриране, конфликти. Постигнахме до това заключение в нашите изследвания, в нашата ежедневна работа и защото защото има много изследвания за миграция, за интегриране а, в Европа, но но липсва а, компонента социален, а, социален подход към интеграцията и как това се свързва с пространствата, как хората е, си взаимодействат в публичния сектор, в публичните пространства. Това означава, че трябва да се промени цялостно възприятието и че усилията не трябва да бъдат насочени само към мигрантите, а към цялото общество, т.е не трябва да се, е, да, да се насочват усилията в интегрирането на само на мигрантите, а в възобновяването на цялото общество. Сега няма да се спира много на подробности, но ще спомена е, някои отделни изследвания, които сме извършили в Европа и в е, Азия, т.е. по-скоро в Белгия и в е, Пакистан. Устойчивостта много често се свързва с новаторство, е, устойчиво, възможност да се укрепи и е, устои, но устой, устойчивостта е също така и ще, да, и ще дам е, пример от нашата практика това е нещо като рамка, коя, коя, с която искаме да покажем, че нещата трябва абсолютно да бъдат свързани помежду си с университетското преподаване, начина по, кол, по който, който градовете се развиват, как познанието трябва да бъде е, предаване, просто трябва да има едно кръгово преда, предаване на понятията и познанията в цялата тази рамка. Първо, студентите трябва да се развие един, едно ам, реактивно поведение, те трябва да бъдат подтиквани към социална дискусия, като се развие критичното наблюдение на първо на човека спрямо самия себе си, второ спрямо обществото, за да може да получи една синергия между различните а, професионални подходи. Работили сме по подобни проекти в Пакистан. С... Имаме партньорски университети в Европа и в Азия. И само по себе, сам, само по себе, само по себе си този, този проект, това изследване се превърна в междукултурен дебат в който включихме въпроси, свързани с социологията, устойчивостта, но нека Христос ни а, обясни. Но искахме да ви покажем много проекти, но ще се спра на два от тях, които смятам, че са най-красноречиви, както казахте. Нашата работа е предимно да повлияем за, про, про, за променя на менталитета, на мнението. Ние сме архитекти и смятат, че, смятаме, че в публичните пространства могат да се родат проектите и да се развие диалога и същевременно да стане областяването. В а, в публичните пространства се, са били създадени за различни истори, различни, в различни исторически контексти, с различни цели, но същевременно трудно може предварително да се предвиди за какво ще бъде използвано дадено публично а, пространство. А, и както знае, както казах, работиме и в Пакистан, в Карачи. Аз а, съм дългиец, но 12 години съм живял в Карачи. А, това е много различен град от а, Брюксел, но също, но също, но също време, но Карачи е също един град на мигранти и това ми помогна след това при съвръщането в Брюксел да мога да използвам своя опит. Много исках да кажа за последните два проекта, но не разполагам с време. Това са про- проекти, по които работиме с, с студенти, както в Белгия, така и в а, а, Пакистан. Става дума за а, мастери, които имат а, международен мастер, т.е. имаме студенти от целия свят за изработване на публични пространства. Виждате тук, това е проекта за за, северна, за, се, за северната част на Брюксел. Но знаете, че там а, един многокултурен а, град, който в, странно, но в петък след е затворен, защото по религиозни причини, но също но има и хора, които живеят в тази част и съответно има и много ам, отпадъци и така че това е, виждате един пример как е, за един проект за създаване на зелени площи от пластмасови използвани бутилки. Така че. А, а пък в а, неделята ние просто а, превзехме улиците, сложихме маси и столове и поканихме населението да се, да, да се запознае с а, този а, нов а, декор, с това ново пространство. Наистина а, имаше едно активно участие, прави пекаха а, кебапи. И виждате, тук има едно момченце което а, реши да участва творчески в създаването на проекта. Никой не го помоли да го направи. И наистина това е това е... От, от, от, участието е много важно, защото ние, архитектите, не можем всичко да направим сами отгоре на всичкото в момента сме свидетели на такава криза, че никой не би могъл сам да постигне нещо, така че е, нашата цел е да насърчиме е, цялото население да участва в е, осъществяването на проектите. Ето още един проект, който Виждате, това е града или сел, селцето, в което аз съм израстал и което много се промени през последните години. Това е едно фламандско селце, а през след като се завърнах след дълго време жив, живот в а, чужбина, се оказа, че това граче е станало едно космополитно, многокултурно граче с много мигранти, но също а, в което също времено се липсваше диалог – и в което в особеното положение се използва за а, налагане на Виждате, това е градинката, в която разбира се играят и белгийски деца, но и деца от а, мигрантски происход. Но това, което липсва най-вече в това място, в този град е диалога и мястото, където той да се провежда. А, нашата цел е да покажем, че има начин да се постигне този диалог, да се развие този парк, в който всички поколения ще могат да се съберат и да си сътрудничат не само иммигрантите, но и бългиците, където всички ще могат да извършват еднакви дейности, едновременно, заедно. И искам само да добавя, че ставаше дума всъщност за конкурс, който бе организиран от, от общината за интегрирането на мигрантите в общността. А, сега, ето, имаше ние участвахме в този конкурс, предложихме нашите идеи, които бяха прияти. Имаше обаче и много така е, резистентност и някои отхвърляне на идеите, които предложихме. Но за сега нещата обаче почнаха да се развиват и се надяваме, че наистина ще бъдат доведени до край в скоро време. На основата на нашия опит установихме, че ако искаме наистина да промениме нещата, трябва да излеземе от инертността, да критикуваме нормите и критериите за намериме а, е, един нов път към нови практики. Това са някои от нашите идеи. Благодаря. Действително е, е много интересно да е, проследим различния поглед, различните визии. И сега се обръщам към залата. Има ли изказвания, има ли въпроси към нашите експерти? Е, вие знаете, че нямаме много време, тъй като ще трябва да се отправим и към Монс Хелга Трюпел. Да, благодаря е, на всички е, участници. господин Фандрил, един въпрос към вас. Вие говорихте за това, че е, би трябвало да имаме и повече е, преподаватели с е, е, миграционен бекграунд е, от миграционни семейства. Защото те всъщност е, са най-добре запознати с е, всички предизвикателства и проблеми, с които се сблъскват мигрантите. Е, да, това е нещо, което би трябвало да представим като концепция и на нашите правителства, за да знаят всъщност как да се подбират преподавателите и естествено да се подготвят необходимите преподавателски кадри. Да, още един въпрос виждам. Благодаря на всички, които участваха в междукултурния диалог. Този той беше много интересен за мен. Естествено, че ние имаме е, различни образователни системи в нашите държави членки, но а, е, а, е, е чудесно да обменяме опит това, което съществува в е, Чешката република е етичното е, образование или обучение по етика. Учениците е, получават възможност да разберат по-добре културната идентичност, да възприемат културното многообразие и да а, приемат не само това, което ми е близко, но и това, което на пръв поглед ми изглежда много различно и далечно. В а, една определена среда децата понякога имат трудности да възприемат всичко това, което ни им е много близко. Така че разказаното от нашите експерти естествено е много полезно за всички нас. Бихме могли да използваме елементи от чутото. И сега ще дам думата на нашия докладчик. Джули, имате думата благодаря. Действително чудесно представяне. Обръщам се към всички експерти и ние много обогатихме нашите познания. Важно е естествено да разберем и какво мислят хората. Европейската културна фундация очевидно проявява интерес към една промяна на парадигмата, към промяна на политиката. Как бихме могли да интегрираме в по-голяма степен и различните етнически общности, които вече живеят в Европа, в процеса на интегриране, на приобщаване на новодошлите мигранти, беженци. Така че да се преварим с тези отвратителни нежелани явления, като екстремизъм, расизъм, изолиране, отхвърляне на чужденците – би трябвало да имаме предвид естествено всичко това, когато формираме политиката, когато се взимат решенията трябва естествено и да помислим за това как да организираме обучението и образованието за младите хора с, от миграционни семейства с миграционен происход, така че те да могат да се превърнат в бъдещите лидери на своите общности. Ние нямаме много време, но все пак ми се ще и аз да кажа нещо и да задам един въпрос. Много съществен е въпроса за стандартите и а, е, критериите а, е, а, е, при а, а, организиране на а, обучението, да кажем, на езиковото обучение в училищата. Да, ще кажа няколко думи за чешкия модел. Това е естествено общо образователно училище, където а, се е, включва и е, обучение по религия. Това е много важно. Води се дебат в момента за е, миграцията, за е, приобщаването на е, мигрантите. Същевременно трябва да насочим най-вече фокуса върху религията. Е, като погледнете миграционния поток е, е ясно, е, че повечето хора са мисиомани. Те имат една определена дефинирана от религията култура, една идентичност, която също в много голяма степен се влияе от религията. И нашите бежанци в момента те е, влизат в държавите ни. Би трябвало е, да е, бъдат в центъра на вниманието и на ислямските общности и на организациите на тези общности. Именно ислямските организации и общности са призвани да обяснат на тези хора, че става дума за едно постсекуларно общество, в което те е, са дошли и желаят да се приобщат, е, да се внедрят в него. Е, ние в нашите училища всъщност винаги изхождаме от разума, когато преподаваме религия, когато преподаваме знания за религията. И това означава на практика, че хората трябва да са подготвени и най-добрата подготовка за това, което ги чака, е, включително и техните деца, е именно от исламските общности и организации. В училището нещата са по-контролирани, по, ако щете, дори по-цивилизовани, когато се преподават знания, свързани с вярата, с религията. Тя не е толкова вътрешно самоопределение и се подхожда малко по-рационално при преподаването на знанията за религии. Така че това е по-скоро един призив да осъзнаем този факт. Председателката. Знаем, че има и религия за мир. 51 са страните, които са, всъщност са възприемили именно един такъв модел на а, образование. А, кратък коментар във връзка с а, чутото тук от цялата. Да, стана дума и за правителството, холандското правителство. Междувременно установих контакти с немалко малко регионални общински съвети нямат никаква представа до този момент за това как точно се подбират учителите и какъв е дело, да кажем, на учителите с чужд происход от миграционни семейства. На образованието по етика, обучението по етика е Естествено, най-вече е, е, обучение, което поставя акцента върху е, разбирането, върху съчувствието, върху желанието да възприемеш другия в положителния смисъл на думата. Да, именно емпатичното стои в центъра на това образование. Неправителствените организации са едно много важно звено в усилията, за които говорим. Е, естествено, е, не само е, фундацията за образование, но и много други неправителствени организации с образователна ориентация биха могли да допринесат за едно по-добро интегриране. Има много интересни публикации, е, посветени най-вече на е, въпросите, свързани с религията, начина по който е, вероучението или подаването, подаването на знания за религията може да се организира в държавните училища. Има и а, една публикация, авторът е Джон Кист, или издателя всъщност е Джон Кист, това е издание на съвета на Европа. Робърт Джаксън също има много интересна публикация на тази тема. А когато попитате хората какво мислят и какво знаят за исляма, ще е, чуете доста невярна информация, която се шири, така да се каже, сред гражданите. Е, очевидно е, тези е, погрешни представи и разбирания за исляма са в основата на негативното отношение към мисиоманите, към хората, които идват в Европа от ислямските държави и би трябвало да се постараем да поправим нещата в това отношение. Трябва да свържем естествено преподаването на знания за религията и за културата с музика, с нещо, което е по-достъпно за по-голяма част от хората Естествено, че когато има една определена политика, ще може много по-добре да помогнем и е, на е, чуждите граждани в нашите страни. Благодаря. Доколкото Доколкото говорим за обучение, мисля, че тук имаме експерт и той говори вече. Аз ще говоря най-вече за това как европейските общности, мигрантски общности могат да помогнат за интегрирането на ново пристигащите бежанци. Много организации действат на доброволни начала, за да помагат на бежанците в кризата по-скоро гледна точка осигуряване на елементарните им нужди. Но мисля, че може да се след тези помощи в нещо по-голямо, защото а, имат един същи език, едни същи култури, могат да си говорят много по-лесно. Например, аз като мисулманска жена мога да говоря а, езика им и имам по- по-бърз достъп до тези хора по този начин. Но също има и друг феномен, друго явление, а именно утвърдената иммигрантска общност много често се чувства заплашена от новопристигащите. или може би засрамени от тези новопристигащи, защото о, си казват, о, те сега ще а, сега те ще ходят по листа, ще просят, а пък ние сме араби, горди хора, не правим такива неща. И когато посетихме Скарбек, където а, имаме основно мароканско мълсенство, там има и а, лагер на бежанците, установихме, че има много проекти, които биха могли да се случат най-вече между младежките организации, защото видяхме, че много неща могат да се случат и има голям потенциал и за повече. Благодарим за вашия принос. И благодарим сега а, за вашия принос, за приноса на всички. Е, на тези, които, благодаря на тези, които останаха до края. Благодарим на експертите и очаквам с нетърпение вашите доклади. Ако имате някакви презентации, също моля да ни ги дадете. Това е полезно за всички нас, въпросът не може да бъде просто затворен, закрит тук, след като приключим заседанието тук. Трябва да продължим да работим и да популяризираме проекта и сред другите комисии в парламента. Надявам се, че ще ни информирате и ние ще продължим да работим по темата. Много беше интересно наистина да видим въпроса с иммигрантите. Не само достъпа на децата до училище, но и видяхме, че за бежанците трябва да се даде възможност за работа. Активното участие на съществуващите общности е от ключово значение – има много професионални мрежи между тези хора. Има също така и много хора, които са компетентни в своята професия измежду тях. И това е тема, която трябва да бъде изтъкната, да се осъзнае този въпрос. Но тук не говорим само за спешен въпрос, не по-скоро за капацитета на европейските държави да а, приемат тази а, културна и езикова нова общност и да можем да разберем по-добре какво става в света. Не е лесно. Не е лесно да се разграничават а, тези нови елементи да се видят кои са ценностите. Трябва да имаме добро обучение в религия. Това е също много важно, за да можем да разберем предизвикателствата, които се е, поставят пред нас. Нещо друго важно обучението на учителите. Това, както видяхме и вчера, е важен въпрос. Появяват се нови модели на обучение в Европа. Мултикултурния подход и други. Трябва да работим повече по тях. Също видяхме и много други новости които потвърждават ролята, която парламента трябва да играе за в бъдеще. Благодаря ви. Тази сутрин научихме наистина много нови неща. И сме удовлетворени за това, че вие сте съгласни с нас. Колеги, а сега трябва да отидем на минус 3, етаж минус 3, а, защото имаме предвидено заминаване към гарата в 12.45.